Un peu de silence, mesdames, messieurs. La séance est ouverte. Госпожи и господа, обявявам начало на заседанието. Моля за тишина. Нека започнем работа. Браво! Euh, quelques petits changements. Има няколко незначителни промени в дневния ред. Новината е добра, тъй като ще трябва да работим по-малко, т.е. ще трябва да работим повече за по-малко време. За четвъртък след обеда заседанието няма да се проведе. Потвърждавам го. Затова ще се съсредоточим в днешния ден, днешния следобед. Освен това, ще трябва да приключим преди 6.30. По-добре да приключим към 6, защото някои от нас ще имат заседание с председателя Шулц и ще се готвят за преговорите по многогодишната финансова рамка. Ще има двустранни срещи, на този етап сме председателя Ван Ромпой, държавите членки имат доста работа да свършат. И ще има едночасово заседание с координаторите, за да се подготвим за утрешната тристранна среща и петъчното помирително заседание по бюджета. Имахме първоначална тристранна среща по бюджета за 2013. Отменихме втората такава среща, тъй като нямаше смисъл. Сега има трета, която предстои. Първото заседание, помирително заседание, бе доста разочаряващо. Утре е второто. Много се надяваме, че в петък на 9 ноември ще приключи за да можем да договорим позиция с координаторите и докладчиците. Връщам се на днешния дет. Имате проектопрограмата. И предлагам да разсрочим някои от становищата, които не са решаващи. И за това предлагам седма точка, осма, десета, единайста да бъдат отложени. Докладите на госпожа Ненски, Херцог, Алфонси и на господин Торвалц ще бъдат отменени. Надявам се да не затрудним докладчиците. Разискванията ще бъдат на следващото заседание, тъй като няма належащи крайни срокове по тях. Освен това, 22 точка за политиката в областта на сградния фонд също можем да я отменим, защото не е належаща и докладчика така или иначе го няма. И ще обърнем повече внимание на всички други точки. Ако нямате възражения, ще предложим ще отложим някои от тези разисквания, дали не можем да отложим и да разсрочим крайните дати за изменения. Възможно ли е да направим това? Би било полезно, отговорът е утвърдителен. Ще стане, казва председателя. И сега, има ли други коментари? Няма приемаме дневния ред. Крайните срокове ще бъдат удължени, както предложи координатора на социалистите. Трета точка съобщение на председателя и втора точка Одобряваме протоколите на, от заседанието от 10 май, 3-4 октомври, 18 октомври по трета точка. Както е обичайно, в край на заседанието тези протоколи ще ги сметнем за приети. Сега минаваме към четвърта и пета точка. Обичайно е да имаме дебат. Става дума за резултата от бюджетното съгласуване от 26 октомври по време на което имаше дебати за проекта бюджета за 2013 година и проекта бюджета за измененията. Франческа, желаете ли да вземете думата? Дамите са първи. Благодаря, господин председателю. Вие казахте, че имахме бюджетно съгласуване в петък в Страсбург. Тази сутрин бе проведено техническо заседание на съвета с кипърското председателство и комисията. Комисарят не бе там, но имаше представител. Целта бе да се положат усилия да се насочим към по-осезаеми аспекти. В основни линии всичко зависи от плащанията. Най-общо казано. А що се отнася до конкретиката, това зависи от бюджет номер 6 за измененията. Говорим за целевите плащания, не въобще. Говорим за изменения, отнасящи се към плащания, които ще бъдат направени 2012 година. Тази сутрин съветът предложи с бюджет номер 5, номер 6 и бюджета за 2013 да бъдат разгледани в един пакет. Ние, естествено, се възпротивихме. Особено, що се отнася до сливането на бюджет номер 5 и 6. Защото бюджета за измененията, 5 е от политическо значение и не бива да се смесва с самите плащания. Преди да започнат преговорите по 2013 година, ние трябва да приключим с бюджета за 2012. Трябва да сме наясно как ще се справим и с съгласуването по този тъй деликатен въпрос с измененията за бюджет номер 6. Най-различни са а, темите, като например приключване на 2012, срочните плащания, също така начините за договаряне на бюджета за 2013. Съветът тази сутрин бе на мнение, че ще са готови с съвместна декларация, но не можем да започнем преговорите с една съвместна декларация при положение, че бюджета за 2012 не е приключен и има проблеми с плащанията по този бюджет. Бюджета за измененията всъщност иска 9 милиарда евро за 2012. От миналата година знаем, че последното три месечи и затова ще чуем повече информация от комисията, е много вероятно да бъде свързано с много по-завишени суми поисканията. Последните месеци на 2011 година, например, постъпиха много такива искания за средства и това породи проблеми с плащанията, които са заложени в бюджета за 2012. Ние сме се договорили а, бюджет, в който са предвидени 129 милиарда, не 132. А тези 9 милиарда отгоре трябва да дойдат от някъде. и съгласуването в събота ще трябва да вземе предвид коригиращия бюджет номер 6. По-конкретно ще се наложи да вземем предвид искането на комисията за плащания към края на годината. След това едва ще можем да започнем преговорите за бюджета за 2013 по надлежния ред. Затова предлагам твърдо да се придържаме, че искаме бюджет номер 5 да се разглежда отделно от номер 6 като първа стъпка преди съгласуването на бюджет. Благодаря, Франческа. Докладчикът за бюджета за 2013 Джовани има думата. Бюджетът за 2013. Що се отнася до съгласуването, което започна миналия петък, ние направихме преглед на позицията на различните бюджетни органи. Там промени не видяхме в позициите. Това можеше да се очаква. Председателството на съвета още веднъж подчерта, че националните бюджети са подложени на ограничения и нивата за 2013 не бива да са с завишени разчети. Председателството повтори, че е против искането за гъвкавост и против увеличенията, които поиска парламент. От наша страна, чрез председател Ламасюр, ние потвърдихме позицията на парламента за гласуването по бюджетните редове, очертаване на приоритетите пред съвета и заявихме освен това, че трябва да приключим с бюджета за 2012 в най-кратки срокове, както каза госпожа Балзани. Трябва да се справим с коригиращите бюджети номер 5 и 6, за да преминем към бюджета за 2013 година. Следва да отбележа, че допълнителната информация, която достига до нас и се надявам, че комисията официално ще потвърди това, по висящите плащания по структурните фондове и задълженията по другите бюджетни глави. Да се надяваме, че тази информация ще допълни представата ни. Разбира се, това следва да бъде предмет на размисъл и за съвета и бихме искали да посочим, че би имало проблеми с доверието в съвета, ако те не откликнат на всичките отправени искания. Миналата година, ако си спомняте, когато бюджетът бе одобрен след съгласуването, ние излязохме с общо становище по плащанията и съветът тогава каза в това становище, че ще се съобрази с правните задължения по тези плащания при всички обстоятелства. Очевидно, ако не може да се удовлетворят исканията по коригиращите бюджети номер 5 и 6, ще, това ще урони доверието предвиден е тристранна среща, трилог за утре, някои стъпки ще бъдат предприяти предвид предстоящото съгласуване на 9 ноември. Та се надяваме да постигнем резултати и да удовлетворим онова, тези искания, които са насочени към растежа. Парламентът предвижда ангажиране на средства, които са Завершени като суми, но те са необходими за а, растежа и нашите приоритети са звучни с онова, което съветът е посочил като приоритети. Благодаря на Джовани. Терек има думата. Okay, okay. To, uh... Преди да продължим по другите раздели на бюджета, позволете да кажа няколко думи а, по точка 6. Това естествено е обсъждано на последното заседание по съгласуване и съветът е, ще се съгласи с е, този бюджет и по-конкретно тези 6 милиарда евро, 6,2-6,3 милиарда, е, които ще бъдат приети. Следващата година бюджетът може да бъде обаче свит. Не, но мисля, че не чухме нищо от съвета. Не знам дали вие или Франческа е, знаете нещо повече, дали има някаква реакция. Това би било много полезно за бюджетната е, комисия и евентуално утре би могло да се получи още е, допълнителна информация по време на срещата за съгласуване. Ние имаме джентълменско споразумение с съвета и разговаряме за бюджета. Ставаше дума за едно увеличение от 1,9%, като от следващата година и Харватска ще бъде а, член. А, а, има 1,7% резерв за заплащанията за заплатите. При нашата, за нашата институция бюджетът остава същия. Съгласуването, поне така както стоят нещата в момента, показва, че съветът е против. И според мен обаче това е абсолютно логичен ход и затова, според мен, можем да предложим едно малко увеличание на бюджета от 1,9%, особено за някои институции, съвета, службата за външни връзки и омбудсмана. Там, може би, ще се наложи, може би, малко повече. И тъй като трябва да получим предложение на комисията и да го проучим за повечето институции, се оказва, че особено за съда и службата за външни отношения, там потребности има. Така че всичко това трябва да бъде засегнато в тристранната среща, в процеса на съгласуването и те би трябвало да се разглеждат като един по-особен случай, да бъдат договорени тези 1,9% в срещата за съгласуване. Благодаря. Благодаря на докладчиците. Найде се. Благодаря, господин председател. Мисля, че заседанието за съгласуване, което беше проведено в петък след заседанието в Страсбург, беше полезно, най-вече като е, сесия за договаряне, тъй като не се постигна много по сближаване на позициите. Мисля, че беше полезно, за да се получи актуална информация по разплащанията, които в момента се получават в комисията. Получаваме повече информация и, например, се оказа, че дефицита до 31 октомври е 6 милиарда, само по 1Б, точка 1Б. Това показва, че бюджета, представен от комисията, е на абсолютния минимум ние трябва не само да плащаме това, което дължим, но и да изпълняваме е, правните изисквания. Защото ако 6 не бъде одобрено и тези 6 милиарда, е, за които става дума, е, не са одобрени, тук става дума за една сума от 9 милиарда. И то само по кохезионните задачи. И това би означавало създаването на юридически проблеми, освен това ще се забавят плащанията и така нататък. Така че е, това, което получихме като информация, потвърждава още веднъж позицията на парламента. Според мен е, срещата беше полезна по второ, и по, по, второ, по друга причина, която според мен е дори още по-важна. И тази втора причина е, че ние не можем да приемем съвместна декларация, в която съветът се ангажира да увеличи плащанията, ако това се наложи. Такива декларации сме приемали в миналото. Причината е, че по ДА6 се обсъждат въпросите, но като става дума за изявление, това изявление няма никаква стойност, защото а, съветът има съмнение по отношение на данните. А, така че данните не са само прогнозни и затова не зная дали можем да излезем с такава декларация, защото те не спазват а, принципите на декларацията. Мисля, че съветът се изкушава да се разплати до края на, за това, което дължи извинете до края на октомври, но а, плащанията за ноември и декември да бъдат направени през следващата година. Това е лошо финансово управление. Причината е, че съветът вероятно смята, че няма да може да извърши тези плащания през останалите два месеца, но това съвсем не е извинение. Не можем да кажем, ще ви платим през януари или февруари. така че срещата в петък според мен е беше полезна. Поне тя показа, че парламентът трябва да отстоява позицията си и не трябва да приемаме писмени декларации, които нямат никаква стойност. Така че ще видим как ще протекат преговорите. Надявам се, че комисията ще продължава да ни изпраща актуализираните документи, свързани с плащанията, които се дължат. Има 5 милиарда разлика за месец октомври. Така че тази седмица или следващата седмица трябва да видим какво ще получим. Благодаря. Merci bien. Благодаря, Айдър. Някой друг? Истината е, че до сега не сме водили преговори с онези, които а, имат политическата власт, политическите правомощия. При първите преговори. Разговаряхме с кипърския министр, който отговаря и, на, и за годишния бюджет. Ние имаме прекрасни взаимоотношения с него, но все пак той е с ранг министър. Той председателстваше повечето от заседанията и а, той говори за около половин час. Останалите бяха под 30 годишни, вероятно национални служители, на които работят по бюджета. А, ако зависи от мен, аз бих прекратил заседанието веднага. Но като си има предвид ситуацията в момента и за да не поставяме кипърското председателство в неудобно положение, смятам, че би трябвало да продължим. Това го казах в уводните си бележки. Мисля обаче, че членовете на бюджетната комисия и обществеността са наясно, би трябвало да са наясно с всичко това. според мен Положението е абсолютно неприемливо. Предложих на председателя Шулс да пише на кипърското председателство а, и да каже, че ако това се повтори, ще откажем да присъстваме на такива срещи. По традиция бюджетът е крайъгълния камък на парламентарната демокрация. И винаги той се приема с дебати, които са публични и а, с участието на, на всички представители. От 27-те представители, с които имаме работа, 25 никога не са участвали в избор. Така че а, въпросът е кой участва в тези а, преговори. От друга страна обаче ние сме оптимисти, защото министрите не, от, не откликнаха на тези а, бележки. Не знам как ще се справят нашите приятели преводачите, като каже, но в този случай просто се показваха мускули. Никой не отвори папките. И а, трудното тук а, е извършването на плащанията е всъщност не основния проблем плащанията са необходими не на парламента и на комисията, а на държавите членки. Комисията по бюджета и по време на заседанието на координаторите и бележките, които сме правили по време на серия от тристранни срещи и това, което сме казвали и пред другите институции, е, че трябва да се направи оценка на сумите, които подлежат на разплащане. Така че ние всъщност попрепънахме съвета. Благодарение на данните, които най-накрая ни представи комисията, за което и благодарим, успяхме да кажем съвсем ясно, че от 9 милиарда, милиарда допълнителни а, средства, 8,37 милиарда всъщност са а, средства, които се възстановяват на държавите членки. А останалите 7-800 милиона във всъщност са по линията на различни програми, които се ръководят от комисията в Брюксел и са свързани с научно-изследователска дейност или обучение през целия живот. Така че като цяло плащанията, които трябва да бъдат приключени през 2012 година за отстрана страна на парламента, възлизат на 800 милиона. И това е сумата, за която евентуално бихме се борили. Ако съветът не може да се справи с останалите плащания, жалко, жалко за него, жалко и за държавите членки, които трябва да а, си получат парите. Това е посланието, което се опитваме а, да предадем в доста дипломатичен тон, както току-що чухме и от докладчиците. А, отговор нямаше. Информацията, която предоставихме е правилна, но бюджетната комисия към съвета, с която имахме среща на следващия ден, въобще не засегна тази тема, колкото и невероятно да ви звучи. От тогава нататък нашите докладчици отново се опитаха да повдигнат въпроса с, с своите партньори, с комисията, положиха много усилия и утре предстои друга тристранна среща. Това ще бъде отново възможност да разберем дали си заслужава да продължим а, нататък и да стигнем до срещата за съгласуване в петък. Така стоят нещата. Така че, що се отнася до плащанията, в момента топката е изцяло в полето на съвета. Комисията много ясно а, представи таблици, таблици с разбивки, статия по статия, за това как а, са, какви искания за плащания са представени от различните държави членки. Това е таблица с а, две колони, в нея има списък на а, плащанията и след това има списък с а, исканията за плащанията. А, казваме го в а, присъствие на представители на съвета че в петък ще поставим въпроса дали съветът, а, дали държавите членки приемат верността, дали потвърждават верността на а, цифрите, на данните, които комисията е представила. Ако те поискат повече, тогава вероятно ще им се измеем. Ако се съгласат, ще поискаме от комисията веднага да направи е, разплащанията. И е, ще процедираме по този начин. Е, любопитен съм да видя каква ще бъде реакцията. Дали държавите членки ще приемат такъв подход? И ако да, тогава ще постигнем споразумение за разплащанията. Ако обаче откажат, и примерно техните данни са по-различни, по-низки стойности представят. Ако поискат по-малко пари, да, които да им бъдат възстановени, отколкото имат право, това си е техен свободен избор. Но поне нещата ще бъдат а, обсъждани открито и всеки ще може а, да представи пред своите гласоподаватели и а, а, голите факти ще се окажем в положение, в което всеки ще се окаже в позиция да защитава собствените си интереси. така се стига до абсурдното положение, когато комисията и парламента непрекъснато повтарят че трябва да се увеличават средствата за разплащанията, т.е. пари се прахосват Реалностите обаче за бюджета за 2012 година са абсолютно различни. И това са реалности, които доказват, че държавите членки са създали и приложили съответните програми. Честито, поздравявам ви, в крайна сметка това беше и задачата. Ние подкрепихме европейската економика, защото рецесията а, беше реална заплаха, така че сега а, трябва да се разплатим. А ние в Европейския в парламент не защитаваме конкретни интереси на отделни държави и членки. Когато стане дума за разплащане, ние искаме да е сигурно, че ангажиментите, които Европейския съюз е поел, се спазват. Това е политически съюз, който в миналото е допускал несъответствие. Тази година, тъй като първоначалната първоначалните стойности за разплащанията през 2012 година бяха определени като по-низки стойности. Има много програми, по които средствата не достигат. И на този фон ние трябва да изискваме тези ангажименти да бъдат спазени. Трябва да е сигурно, че плащанията по отделните програми не се прекъсват, както чухме и от докладчика. Това е ключа и към успеха на бюджета за 2013. След като постигнем споразумение за това как най-добре да определим конкретните потребности по възстановяването на средствата за 2012, се правят основните сметки за следващата година. И така ще ни бъде много по-лесно да направим оценките и да приемем тези оценки във всички сфери. Така че трябва да се опитаме да постигнем компромис на тази основа. Да се надяваме, че утре ще имаме по-ясна представа дали държавите членки са готови да се а, върви напред, след като а, разговарят с нашите докладчици. Ние обаче трябва да решим, след като сме представили серия от а, проекто. А, поправки или възражения, особено по 1А и 4 точка 4. Така че за сега целият този въпрос с разплащанията измести всички останали а, проблеми, а те са важни, те са съществени от гледна точка на бюджета за 2013. Искам да повторя и това, което чухме от а, а, Тери Волн. а именно нашата позиция по предложеното увеличение от 1,6 милиарда а, за държавните служители. Имаме резерва по този въпрос и поискахме от държавите членки а, да предложат а, някакво решение. Също така искам да кажа, че сред различията, които съществуват с съвета, има и проблем по отношение на резервите, които са в рамките на Шенген. Нашата комисия и комисията Либе поискаха да предложим въпроса да се гласува в пленарна зала. А именно за, каква е, за това каква е позицията на Европейския съвет по реформата на Шенген. Така че нашите колеги от парламента, които отговарят за правното основание, ще ни подскажат каква да бъде окончателната ни позиция. Бих предложил обаче да дадем думата на комисията, но преди да дам думата на комисията, Гор, аз е, всъщност искам да задам въпрос на комисията, тъй като имаме късмет комисията да е тук. Имам няколко въпроса. Първо, комисията вероятно ежедневно или ежечасно дори, следи събитията. Има ли нова информация, която би а, ни дала основание да вярваме, че предложението по точка 6 е а, надценено? Има ли такава информация комисията? Втори въпрос. Имаме ли информация от съвета или от държавите членки, която да докаже, че точка 6 е надценена? Има ли нови данни, нови предложения и така нататък? Важно е да го знаем. И трето, Доколкото разбирам, някои от държавите членки и евентуално съветът се опитват да направят разлика между това, което има правно задължителен характер и онова, което не е чак толкова задължително. Аз може би съм прекалено наивен, но си мислех, че когато една държава членка поиска възстановяване на средства, които а, са разплатени а, законно, а, тя трябва да си ги получи. Бъркам ли? тази разлика, която се опитват да направят между правно задължителни плащания и не чак толкова задължителни, е нещо, което може би комисията би трябвало да ни разясни. Благодаря, Горан. Господин Просейл. Искате ли да отговорите на тези три въпроса или евентуално ако имате някакви допълнителни бележки? Благодаря. By, by Mr. Аз ще... Сега по последния въпрос, дали има някакъв нов елемент, който променя а, а, вижданията на комисията относно изискванията за плащане от страна на комисията. А, ние а, разпространихме едно писмо с всички плащания, които трябва да бъдат направени до края на октомври. И а, а, цифрите показват, че а, дадени в коригираш бюджет 6 а, са а, верни. Ако исканията подадени а, до края на октомври Исканията за плащане, по даденото края на октомври, касаят средства в рамките на политиката за сближаване. Така че тези числа в коригират бюджет 6 не са надценени, те са такива, каквито трябва да бъдат. Ще дойдат обаче и други искания за плащания през ноември и през декември миналата година. През последните два месеца, само за сравнение, исканията за плащания в рамките на политиката сближаване от страните членки възлизаха на 18 милиарда. Така че дори и през първите 10 месеца има а, искания за достатъчно средства и те оправдават цифрите, заложени от комисията. Дали е изпратено различно послание от страна на съвета? Отговора е не. Комисията играе прозрачно и честно Що се отнася до правно задължителния характер, ако се придържаме към политиката за сближаване, правилата правилата, които са заложени за разходи в рамките на кохезионната политика, гласят, че всички искания за плащане, пристигнали преди 31 октомври а, и а, са одобрени, трябва да бъдат платени от бюджета за съответната а, година. Тези плащания трябва да бъдат направени в рамките на 60 дни. Има една разпоредба, която казва, че тези средства трябва да бъдат разплатени от бюджетните средства, които са на разположение. Тоест, от 31, считано 31 октомври, в рамките на 60 дни, т.е. до края на календарната година, ние сме задължени да направим поисканите плащания, но по традиция искания, които са а, одобрени и са постъпили, биват уважени дори да са постъпили в комисията през ноември или през декември, ако има останали средства на разположение. През изминалите години е капацитета да покрием искания за плащания, пристигнали след 31 октомври, беше намален от 2011 година имаме още да покриваме плащания в размер на 11 милиарда. И риска е, че ще приключим 2012 година с а, по-голяма сума неразплатени а, а, искания. И ще трябва да ги платим в хода на 2013 година. Още няколко бележки. Мисля, че всеки е задължен а, да а, бъде а, честен партньор, партньор, на който може да се има а, доверие. А, и всеки от нас, включително и Съюза, е задължен да бъде а, предсказуем. А, ние споделяме общото задължение да гарантираме това да бъде така. Докладчиците и господин Ламасур и останалите изказали се е, се изказаха в посока отиваща в предложението на комисията. От страна на комисията ние се надяваме, че тези обективни елементи, а и мотивите, които стоят за тях, те не са само технически, ще ни, ще е, ни послужат за намиране на обща позиция по време на помирителната процедура в а, е, е, петък. Всичко това е залегнало в общата декларация, подписана между съвета и парламента председателя. Благодаря. За да а, отговорим на въпроса на Йоран, ще кажа следното. Цялата информация, която получихме, е, е, показва, че а, а, числата, представени от комисията, са по-скоро по-низки, отколкото завишени. най-вероятно необходимите средства ще бъдат с 1 милиард повече, а не с 5 милиарда а, повече. От правна гледна точка а, а, съществува правното задължение тези плащания да бъдат направени. Нещата излежат последния начин. Ако предвидените срокове не са спазани, се начисляват лихви за забавене. И комисията трябва да плати тези лихви. А, може би на а, трилога утре може да ни бъде представен един малък списък. Понякога си мисля, че ще бъде, си мислим, че ще бъде по-добре нещата да се забавят, но в крайна сметка те ще струват повече. Що се отнася до структурните фондове, следното. Всичко, което е свързано с политиката по сближаване, е, трябва да бъде решено между комисията и страните членки. Въпросът е дали а, е, има някаква санкция. Какви видове санкции биха могли да съществуват? Сложно е за всяка за съответната страна членка е, наказанието има политически характер, защото тя не си получава средствата. при някои искания за плащане е, съществува задължение за е, извършването на тези плащания, макар и с закъснение, но то ще струва повече. Тук от дебата ясно личи, че от една че съществуват и нетоплаци и получатели на средствата, платени от тези нетни плаци, и те са противопоставени. Страните, които са против завишаване на плащанията, са богатите страни, така да се каже, нетните е, плътци, които не желаят да извършват тези плащания към по-бедните държави. Ето не за нови, за нови разходи, а за разходи, които са вече направени. Това искам да подчертая и дискусията никак не върви добре. Защото когато не се намери решение за даден технически проблем, той се превръща в политически, а не бива да допускаме това да стане така. През тази и през следващата година трябва да се погрежим за това неразплатените задължения на Съюза да бъдат изплатени. Обратното би било абсурд, а в по-дългосрочен план трябва да се промени подхода. Разпространили сме предложения до страните членки, за да могат те с техните финансови министерства да се организират по-добре и съответно следващата година този проблем вече да не е, съществува и да можем да водим политически преговори не за извършването на самите плащания, а за допустимостта на плащанията. Надявам се в хода на тази седмица да успеем да се споразумеем върху един такъв начин на работа и това, за което сме се споразумели, да бъде включено в междуинституционалното споразумение и проблема да бъде решен веднъж за винаги. Айде има думата отново. Извинете ме, че искам думата още веднъж, но последните цифри, които получихме от комисията за исканията, които се очакват между ноември и декември, възлизат на 15 милиарда евро. Тези а, постъпили искания в размер на 15 милиарда трябва да бъдат разплатени в бюджета за 2013 година. Предложението на комисията. а, а, гласеше, че всичко, което а, се случва в рамките на бюджет 2012 година, вече е, е разплатено. А в крайна сметка се оказва, че имаме още 15 милиарда, които трябва да се покрият от бюджета за следващата година. този смисъл ние прекрачваме горната граница, заложена в финансовата рамка. Ако прескочим тази граница, съвета с единодушие трябва да гласува тази промяна. Принципно трябва да вземе това решение с квалифицирано мнозинство, но съществува и специалната разпоредба за единодушно решение. С други думи, само една единствена държава би могла да провали а, това. А, проблема може да стане а, по този начин много тежък, защото е вероятно да надхвърлим тавана а, на плащанията. Не мога в момента да назова точно с колко, но трябва да не забравяме, че съвета трябва с единодушие да вземе решение относно а, а, надвишаването на горната граница за плащанията. А, и аз си мисля, че това се прави нарочно, за да избаднем точно в такава ситуация. Знаем, че в съвета има мълцинство, което би могло да провали това а, решение. Само една държава е в състояние да блоки. За съжаление не намирам в момента точната числа. Мисля, че говорим за 10 милиарда над горната граница. Трябва да проверим. Ако тези 15 милиарда бъдат прехвърлени от 2012 в 2013, ще надхвърлим горната граница. Малко песимистична прогноза, казва председателя, но в Да, очевидно ще бъде надхвърлена горната граница за задълженията. Поне доста сме се доближили до тази горна граница. Що се отнася до плащанията, та маржа е доста голям. Имаме и доста неизползвани средства, е, благодарение на политиката за намаляване на плащанията, което колко години няма други желаящи да вземат думата, така че сега ще ви благодаря на заседанието на координаторите. Ще говорим още веднъж утре е триалога, помирителната процедура е в петък, ако успеем чудесно, ако не, няма да успеем. Срока е предвиден в договор за одобряване на бюджета за 2013 изтича на 30 ноември. Сега ще ви предложа да преминем към точка 6, където става дума за собствените ресурси. Le cadre multiannuel, y compris les ressources propres. Euh, Става дума за многогодишната финансова рамка, собствените ресурси. Имаме вече числа, които са внесени от кипърското председателство. Договорихме се парламентът да се произнесе по тези числа и статуса на преговорите в съвета ще бъде обсъден по време на парламентарното заседание през ноември месец. Искам да поканя докладчика Райнер. Благодаря, господин председател. Мисля, че Ева е на друго заседание, но ние си говорихме преди, преди заседанието с нея. При процедурата за съгласуване на бюджета за 2013 година го намирам за много обещаващо по отношение на годишната финансова рамка. Ако тази има невероятна провокация от страна на а, съвета, такава каквато ни описа председателя. А ако тази провокация не спре, това трябва да доведе до задължителни последици в нашата комуникация с съвета. До този момент ние имахме отлично сътрудничество с кипърското председателство. А, и въпреки това а, трябва да анализираме в детайли нашите отношения с съвета. Не би го направил пред, а, при открити врата. А, сега за преговорите ще цитирам на английски, следвайки споразумението, постигнато с е, Европейския съюз, е, трябва да се вземе правит ролята на отделните е, институции. Продължава цитата на английски. And with the consent of the European Parliament. Darf ich deswegen noch einmal Artikel 302 ще цитирам сега член 312 е, алинея 2 от Лисабонския договор, където е записано, че съвета в рамките на специална законодателна процедура излиза с регламент за определене на многогодишната финансова рамка. Съвета с единодушие и след одобрение от страна на Европейския парламент взима решение. Колко дълго трябва да преговаряме, независимо с кое е председателство, особено ако то манипулира съдържанието на Лисабонския договор. Ако такива неща станат част от решенията на Европейския съвет, те ще е, се отразят зле на всички следващи процедури. Моля да напишем това на Европейския съвет, на Ван Ромпо и на всички, които работят върху тестовете. Е, е, те просто трябва да четат, освен ако не са се научили да четат. Сега ще се опитам да се успокоя. Не се притеснете, мога да стана и още по-зъл. А, нека да погледнем фактите в очите. Преговорите се водят за един сценарий 50+, плюс, което означава, че ще бъдат намалени средствата в различните пера и това ще бъдат орязвания на средствата, които за мен изглеждат безсмислени, тези намаления на средствата варират между 0 и 37%, например в механизма за свързване на Европа. Ще ви кажа, че колоната с числата, която се анализира, са наситени с много възможности за различно тълкуване. Някои ресурси се намаляват с 3, други с 4%, преките е, плащания с 3,4%, Global Europe се намалява с 12%, е, администрацията, там се остават нещата отворени. а, а, тези неща са толкова трудни за нас, защото а, въпреки разговорите, които водим и които ни се струваха положителни, а, при всички неформални срещи, по време на всичките ни контакти с а, а, министрите и с кипърското председателство, се вижда, че тази връзка между а, законодателството и бюджета, т.е. всичко, което е свързано с многогодишните програми, а, не са взети в достатъчна степен предвид. Второ, беше намекнато, че числата, които са представени, са наситени с много възможности за промяна. Трябва като начало да помислим а, а, за това, до какво ще доведе намаляването на средствата. Може дори да предложим и допълнително намаляване. Сега няма да се спирам на отделните а, пера. Това трябва да го направим при закрити врата подробния анализ трябва да се направи не пред обществеността, но две неща, които са от значение за парламента, са били възприяти. Въпрос за гъвкавостта гъвкавостта е намалена в сравнение с дошегашното състояние. Долу-горе на, на, на половина. Страшна гъвкавост ни предлагат. А по отношение на собствените а, е, ресурси, там има една клауза относно данъка за финансовите транзакции, но и тук нямаме яснота Що, що се отнася до начина по който ще се процедира през е, следващата седмица, ясно е, че ще имаме заседание на контактната група през е, следващата седмица. Е, оговорихме се, че след понеделника, след заседанието в е, Страсбург, ще проведем среща в е, Брюксел, във вторник с председателството и в сряда е, ще предвидим резолюция, прият от е, пленума на Европейския парламент и след резолюцията от октомври, е, ние ясно заявихме, че във всеки един момент нашия преговарящ екип е готов да говори по всички въпроси. Сега нещата зависят от това, как председателство на съвета Иван Ромпой ще се отнесат към това предложение. Ще говорим в понеделник с преговарящ екип по този въпрос. В началото на ноеврийското заседание, преди и след срещата на върха, трябва детално да разгледаме този въпрос, защото а, тук въпросът е а, кога, по какъв начин а, да процедираме ние. И това е отрешаващо значение за по-нататъчния ход а, на нещата. Трябва да работим върху резолюцията, която трябва да бъде завършена и в отделните политически е, групи през следващите седмици. Трябва да се концентрираме върху ключовите е, послания, а не да откриваме топлата вода наново. Смятам, че към настоящия момент е много важно да запазим елементите, които предложихме в началото. Адекватни стойности. Те липсват в предложението на кипърското председателство. председателство. Те са различни в различните категории, но да Настоящите числа, например, в едно, а не гарантират растеж и е, заетост. 2013 година е обявена за е, специална година за Европа на е, гражданите и, и всичко това не е отразено в категория 3 или пък по отношение на сигурността или пък ролята на Европа в света. Това са просто три произволни примера, да не говорим за механизма за свързване е, на Европа. а, приоритетите са обърнати по неблагоприятен начин и съвета трябва да поеме отговорност за тях, тъй като този бюджет ще се отрази и върху приоритетите заложени в многогодишната финансова рамка. Тя няма да може да бъде изпълнена при това положение за да бъдат изпълнени целите на многогодишната финансова рамка е необходима всеобхватна гъвкавост, а не просто някаква, някаква резерва, която да бъде, не ни нали, бъде предложена, с която ние да се задоволим трябва да гарантираме единството на бюджета, а, а не да допуснем да станем жертва на някакви е, е, времен, на някаква временна динамика. А, Необходимо е да се случи нещо и по отношение на собствените ресурси. Трябва да гледаме на нашите предложения като на един пакет. Ние сме готови да преговаряме за целия пакет а, и ще видим дали съвета е в състояние след като чуем мненията на различните страни за допълнителни съкрещения и така нататък, трябва да видим дали съвета е в състояние да вдигне блокадата, която той сам а, е наложил. Нашето послание трябва да бъде, че ние сме готови да водим преговори по всяко едно а, време по ключовете елементи, такива каквито ги представим. Това, което е посочено в договора, също ни задава една граница, отвъд която не трябва да минаваме. Имаме обаче редица други елементи, по които можем да преговорим, ако другата страна пожелае. Другата страна обаче трябва да е наясно, че ние няма да се оттеглим от процеса и ако не успеем да се е, споразумеем. Няма да намерим решение на много въпроси. Водих множе, много разговори до този момент, но въпреки това а, не мога да преценят дали това са напразни усилия на любовта, така да се каже, дали ще успеем да постигнем някакъв пробив или не. Ние трябва във всеки случай да се стремим към решение, което зачита правата на Европейския парламент. Много държави подкрепят това, но далеч не всички. И за да а, запазим нашия имидж, трябва да имаме е, единна позиция нашата готовност, че сме готови по всяко време да говорим по всички въпроси, да намерим изход от ситуацията, но не на всяка цена. Мерси, Раймер. Euh, Благодаря, Раймер. Не знам как, на, за какво намекваше, като спомена Гари Купър и филма Попладне. Сигурно това си имал предвид. Виждаш ли се като герой, който сам се бори с трима-четирима врагове? обаче не знаем кой ще изиграе ролята на Грейс Кейли. Жон Люк, желаеш ли да ни представиш собствените средства? По време на последното заседание председателят каза, че е оптимист, сега е песимист, не знам къде е истината, но аз не съм мутирал, не съм преминал към групата на оптимистите. Предложеното от председателството има само един положителен аспект, а именно връзката между многогодишната финансова рамка и собствените средства, но с това приключваме добрите новини. Съветът за сега не е водил съществени или технически разговори за собствените ресурси и можем да допълним, че председателството прави препратки към данъка върху финансовите транзакции по линия на засилване на сътрудничеството, никак не е ясно дали комисията възнамерява да внесе конкретни предложения, включително и това да се превърне в част от собствените средства – Лично от свое име мога да кажа, че бих подкрепил казаното от Райнер. Що се отнася до парламента и извън целостта на бюджета, има още две неща, по които ще се наложи да обмислим позицията си. Що се отнася до гъвкавостта, ние смятаме, че това е кръгълен камък на преговорите – когато стигнем до същината на нещата. Не бива да се самозалъгваме. Единственият начин да балансираме сметките е като привнесем гъвкавост. Освен това, за момента не съзирам как парламентът би могъл да настоява за собствените ресурси. Трябва много внимателно да подходим и да постигнем споразумение за това как ще продължим да работим в посока на собствените средства и връзката им с изпълнението на многогодишната рамка. В противен случай ще постигнем нулев резултат и парламентът ще се окаже в деликатно положение. Благодаря на Жан Люк. Думата има Салвадор. Благодаря. Смятам, че Жан Люк прекрасно описа чувствата а, по отношение на становището на председателството за собствените средства. Не можем да сме безкрайно удовлетворени и Кипърското председателство Иван Ромпой предлагат нещо, което не е съвсем в съответствие с политическите компромиси, към които се стреми парламента. Можем единствено да бъдем сигурни, че Кипърското председателство е възприело роля при която прогнозите се правят от най-стиснатите държави членки. Има огромни съкръщения. Така че това са значителни съкръщения. Използваме като отправна точка предложението на комисията. Раймер много добре обясни всичко. Това, което ние крайна сметка правим, е да добавяме числа към едни сметки, което така или иначе вече са твърде неблагоприятни. Става дума за предложение с съкратени разходи, ограничена гъвкавост – и нищо за собствените средства. Предложението, което е внесено, води до това да пристъпим към повече компромиси и предложението на кипърското председателство може би дори ще загърби предложението за еднопроцентното увеличение, което да отчита инфлацията или пък замразяване, което държавите членки не приемат. Много е трудно за нас да си представим сериозни и положителни дискусии. Ние в Европейския парламент нямаме много възможности за лавиране – що се отнася до одобряването на бюджета и предвид на личните числа и предвид това, че Кипърското председателство и председател на съвета ни заплашват с допълнителни съкръщения, тъй наречените отрицателни приоритети, приоритетите с неблагоприятни резултати, то тогава през идните седмици и месеци ни очаква доста трудна работа. Парламента няма всъщност стимул да одобрява тези предложения. Но ще разчитаме на умели преговарящи. Така стоят нещата от самото начало. Ако не можем да осигурим повече ресурси, то поне да разчитаме на една по-голяма гъвкавост към, на комисията често и липсва политическа инициатива, а съвета няма желание да предприеме нещо. При следващата финансов период трябва да има достатъчно бюджетна гъвкавост и осигуреност, за да има достатъчно средства по различни линии, които ние да предвидим. Благодаря на Салвадор Хелга. Кала. Благодаря, Ала. Няма да повтарям всичко, което каза Раймер. Няма да повтарям наистина, просто споделям това, което той каза. Аз мятам, че политически непрекъснато навлизаме в една ситуация, в която става дума за пропуснати шансове общи, спомена собствените ресурси, предложението в преговори стана за какви инвестиции ще става дума през следващите години в рамките на стратегията Европа 20. 20 винаги с оглед на баланса а, а, и с оглед на това къде можем да се получим от изминалите си грешки. Във всеки случай обаче са необходими инвестиции, за да се възстанови конкурентоспособността и да се създадат работни места. Аз не бях на преговорите в петък, но сега като слушам колегите, виждам, че настроенията са доста песимистични а, какъв е най-лошият сценарий? Най-лошият сценарий е да не се постигне единодушие в съвета на специалната средства, защото те няма да успеят да намерят позиция, обединяваща позицията на Обединеното кралство, нетните плаци и получателите. За нас към момента това означава следното, че а, противоречията, които съществуват сега, ще се задълбочат. А, противоречията между нетните платци и държавите получатели. Изхождайки от 2012 година, ако ситуацията се запази, в Германия ще се появи дупка, така да се каже, от 850 милиона евро, което представлява и би трябвало да представлява значителен проблем. Така си мисля с поглед към заседанието през ноември в Страсбург трябва да сме наясно какво означава това за нас, ако продължи тази рестриктивна политика от страна на съвета. Раймер, освен това, много ясно заяви, че е, не на всяка цена искаме да постигнем компромис. Аз също мисля така. И тук трябва да сме наясно, че отново ще се появи аргумента ако насложим над всички възможни кризи, с които си имаме работа в момента и бюджетната криза, положението драстично ще се влуши а, трябва да посрещнем този а, а, аргумент с контраргумента, че ако изработим а, лош бюджет, няма да можем да носим отговорност за него пред всичките 500 милиона европейски граждани. Това трябва да бъде решаващия политически а, аргумент, с който ние няма да приемем лоша за нас сделка. Т.е. трябва да сме наясно, че ще трябва да кажем не, защото съвета не е склонен да предприеме а, е, ответни стъпки. Четох днес една статия в Франкфурт Аргумене Цайток за многогодишната а, е, финансова рамка, където пишеше, че а, е, а, съвета казва. А, Ами, ако не можем да се споразумеем нищо, а, а, има клауза за ветото, няма да имаме многогодишна финансова рамка, ще работим с годишни а, бюджети. Тоест, съвет още от а, а, сега казва, че а, няма да може да се а, споразумее искам да поставя на обсъждане следното. Ако това наистина се случи, ако не се постигне споразумение в съвета, работим с таването от 2013 година, а, съвета не е готов да спазва горните граници за бюджета 2012, защото и това може да ни се случи. Нали? Те формално да кажат, че ще, се позова, че ще работим с таваните за 2013 година, но при изпълнението на бюджет, това не се спази. Бих искала да поставя този въпрос на обсъждане. Благодаря. Мерси, Елга. Благодаря, Хелга. Юта. Я филин данк. Умбайм beim Благодаря. Ще започна там, където съвърши Хелга. В договора е ясно записано, че правилата на играта също се удължават. Удължава се действието не само на тавана на бюджета от последната година, продължава и действието на всички съществуващи правила във връзка с настоящата многогодишна финансова рамка. Тоест, ние няма да продължим да работим без правила. Когато говорим за собствените ресурси, аз разбирам, че трябва да огледаме страната на приходите, но трябва да огледаме онова, което винаги сме искали до сега премахването на всички отстъпки. Предложиха ни три измислени, така да се каже, опции. Втората опция, която ни предложиха, е всъщност тази, която иска Европейския парламент премахване на всички отстъпки. Но когато човек е човек чуе за какво се говори в съвет, когато види как тече е, дискусията, защото тя не е тайна, напротив, е, непрекъснато се обсъжда, че отделните страни членки желаят да се запазят отстъпки, но има и нови страни членки, които настояват тези отстъпки да бъдат запазени те, те желаят както да бъде намален бюджета, така и е, да се увеличи е, отстъпката. И аз се питам къде е смисъла на всичко това. Второ, Раймер каза, че по отношение на администрацията не са казали още с колко ще бъде намален бюджет, но са дали да се разбере, е, че това, което предлага комисията, минус 1% е, от разходите за персонала всяка година, е, тази тенденция трябва да продължи. И в пълно противоречие с това, което ние проповядваме през цялото е, през цялото време, че трябва да се разграничим многодишна финансова рамка и това, което се решава в процес на съвместно взимане на решение. Европейския парламент със своята комисия по правните въпроси отдавна е излязъл със становище, а съвета от много време не е в състояние да направи нищо, най-малко, още повече не е в състояние да се съгласи с а, а, да се обединим около някаква обща а, позиция. Смятам, че трябва да се съпротивляваме съпротив... трябва да се съпротивляваме срещу смесването на различни неща. Трето. Така наречения хай нун или е, както и да го наречем, съвета продължава да смята или много страни членки в съвета продължават да смятат, че ще има една последна нощ на водене на преговори. Ако човек прочете протоколите, още от сега може да види, че се иска не всичко да се отлага за последната нощ. То съвета смята, че и този път нещата ще минат така, както са минавали винаги до сега ще стане така, че да се отрича а, предупреждението на парламента. Ако те продължат да процедират както до сега, ще получат твърдото не от страна на парламента. Като бивша председателка на комисията Шур бях на първия общ съвет и още тогава председателя или Раймер каза, че по този, по този начин е много. По най-сигурния път се върви към едно не от страна на парламента. Съвета очевидно не разбира това. Салвадор изобщо не ме слуша, но а, е, и други освен него казаха, че просто трябва да спрем. трябва да спрем да обсъждаме това, което ни представи съвета. И трябва да кажем, че след като толкова е намален бюджета, ни трябва повече гъвкавост. Това го повтаряме от 20 години насам непрекъснато. Виждаме докъде стигаме. Трябва ни, трябва ни задължително гъвкавостта и не бива да а, а, а, се оставаме да ни убедят в противното. Това е нашето минимално изискване ние не смятаме, че с замразен бюджет ще можем да изпълним нашите задачи. Гъвкавост, да, трябва да има, но числата трябва да се движат някъде между това, което предлага комисията и това, което предлагаме ние. В никакъв случай отдолу. Мерси, Юта. Благодаря, Юта. Яран. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратък. Съгласен съм с казаното от Раймер Юта. Две бележки. Първо по числата. За съжаление всички ние се сблъскваме с едни и същи проблеми, когато стане дума за числа и дефиниции, когато говорим за разплащания от бюджета по 2012. Това е всъщност един политически проблем, който замърсява дебата и замразява всичко. Британското правителство поиска замразяване но замразяването ние го тълкуваме като 230 милиарда. Но това не го казва британското правителство. Или по-скоро минус 100 милиарда е другото мнение и въобще нещата стават съвсем объркани, объркват се плащания и вноски, разплащания, тук се намесва и криза, и цените от 2011 и фиксираните цени, изобщо става пълен хаос. Така че секретарията се опитва да анализира тези неща и да ни представи един анализ, който е наистина много полезен. Но може би в някакъв момент трябва да се опитаме да разясним тези неща на обществеността, защото ако е, обществеността направи опит да следи тези развития, ще се обърка. Именно в това е проблема. Второ, говорихме за най-лошия сценарий – От няколко месеца беше ясно какво предстои. Има държави членки, които се интересуват само от орязване. Има други държавни, държави членки, които се интересуват само от своите а, си политики, а трети държави се интересуват само от своя дял в кохезионната политика. И е, е ясно, че компромисът няма да бъде добър. Но беше ясно, беше ясно, че вървим към най-тежкия сценарий. Не можем само да говорим за нивата на следващата многогодишна финансова рамка, трябва да говорим и за съдържанието. Държавите членки наистина ли искат бюджет, при който се урязват научно-изследователско, разви... научно дейност, развитие, иновации. Това ли искаме? По-важно ли е да се намалят стойностите, отколкото да се защити целенасоченото използване на средствата от бюджета. Ще бъде ужасно, ако в крайна сметка излезем с профил на бюджета, за който никой не иска да поема отговорност. Това ще бъде катастрофа и затова се опитвам да предупредя, че едно малко по-високо ниво ще е по-добре, защото колкото повече режем, толкова повече по-страшно става и по категория 1, и по иновации, инфраструктура няма да можем да изпълним задачите и това ще бъде действително катастрофа. Благодаря, Йоран. Сидония. Съгласна съм с Раймер. Това предложение не е качествено. Предложението на, на кипърското председателство не е добро. Ако идеята на председателството е била да задоволи всички желания, това предложение всъщност не удовлетворява никого. Не искам да повтарям аргументите, които колегите вече очертаха. Някои от основните въпроси обаче са как да обясним тези големи съкръщения в сферите, които представляват растеж, които финансират иновации, които би трябвало да подпомогнат инвестициите в основните ресори. Винаги това е трудно да се обясни на обществото. Едновременно с това предполагам, че онези, които искат драстични промени в многогодишните бюджети на Европейския съюз, също са разочаровани, защото това е един вид орязване, зад което няма никаква философия и то не може да задоволи никого. Затова бих искала да спомена един въпрос, който ме тревожи. Тревожи ме какво да правим сега, линията, която поема парламента, и това е обвързано с гъвкавостта. Считам с цялото ми уважение към процеса на преговорите, който тече в момента, считам, че гъвкавостта вече се свежда до разпределяне на средствата, които остават в края на годината. Това можеше да стане в миналото, но сега вече е невъзможно. Вече нищо не остана в бюджета на Европейския съюз в края на годината. И ако под гъвкаво се разбира прехвърляне на ресурсите към сферите, в които те са необходими и където те ще бъдат използвани по най-добрия възможен начин, има толкова голям натиск за такъв вид гъвкавост, но тя се разбира по друг начин, не е този вид гъвкавост. Така че имам чувството, че сме готови да направим сделка. Да се откажем от обема на бюджета за сметка на гъвкавостта, но това никак не е привлекателна перспектива. Трябва, според мене, да насочим вниманието към обема на бюджета, но не заради принципа, заради амбицията той да остане такъв, какъвто го предлага комисията или в доклада Гаригас. Това трябва да бъде бюджет, който да финансира задълженията, които Европейския съюз е поел вследствие на последните промени в договорите. И това са задължения, които са поемани в годините. Така че бюджетът не би трябвало да бъде една чиста амбиция, а да бъде инструмент за постигане на целите. И това са цели, които самия съвет е определил. Така че гъвкавостта не ни дава вече възможност за маневриране. Ние възможности нямаме, защото просто няма пари. Така че ще бъда много внимателна и нека да го повторим още веднъж. Трябва много да внимаваме за да опазим правата на парламента, когато става дума за гъвкавост. Гъвкавостта не бива да бъде за сметка на правата на парламента и приемането на някакви решения в последния момент от страна на комисията. Това винаги води а, до. А, спорове с нашите бюджетни организации тук в парламента, но това трябва да се напомня винаги на съвета. И накрая един съвсем минимален бюджет, който е 1% от дохода на 27-те държави, говорим за промила, говорим за стойности под минимума. А, и с тези средства трябва да отговорим на задълженията на Европейския съюз и на задачите, които имаме, плюс задачите, които ни се възлагат от държавите членки. Така че според мен целият този дебат е много разочароващ. Много често имам чувството, че ние сме заложници на вътрешната политика и Европейския съюз се превръща в жертвения агнец за всичко, което не се прави, за всичко, което се прави и за всички решения, които се взимат в вътрешната политика. Така че, нека да се върнем към предложенията на комисията, на обсъжданията в парламента и да разглеждаме кипърското председателство като един вид провокация, която се опитва да раздразни всички ни. Това си е жива провокация. Благодаря, Сидония. Алга? Obrigada, Sr. Presidente. Eu não queria uh, repetir algumas coisas que foram ditas. Няма да повтарям аргументите е, на колегите, които говориха преди мен. Бюджет е, от 1% от е, БВП на Европейския съюз не е достатъчен. Ние трябва да вземем редица решения в хода на преговорите. Шокирана съм от това, което наблюдава. Шокирана съм, че между нас, между колегите депутати, между демократично, легитимно избраните представители на народа се използват понятията на съвета, понятията на нетните плъци и получателите, защото това не отговаря на истината. Много внимателно трябва да боравим с подобни понятия. Много отговорност поемаме ако решим да действаме по предложения начин. Ние, парламентът, трябва да вземем много важни решения за в бъдеще. Ние, като демократично пряко избран орган, трябва да задаваме посоката на развитие. Може би повтарям това, което се казва във връзка с бюджета за 2013 година, но мисля, че ни липсва кораж наистина да се е, изправим срещу политиката на економии, налагана ни от е, е, държавните и правителствени ръководители. А ако не покажем малко амбиция, ако не разработим нашите визии за в бъдещето, по време на преговорите най-вероятно ще е, приемем бюджет, който дори е под бюджетите приемани в миналата многогодишна финансова рамка. И това за мен ще бъде огромна стъпка назад, която ще намали и инвестициите въпросните инвестиции, които трябва да допринесат за растеж, работни места и сплотяването на Съюза. Правителствата непрекъснато говорят за тези неща, но те някак си остават на хартия. Смятам, че е важно да покажем на гражданите на Европейския съюз, които особено много страдат от кризата, че парламента поне има кораж. Александър Алваро. Естествено, че трябва да сме в състояние да обясним на нашите избиратели, че парламента отговорно подхожда към а, средствата на дънакоплаците, защото това са парите не на страните членки, това са парите на половин милиард граждани. А, страните членки а, управляват просто тези фондове аз не бих отрекал, че има държави, които плащат повече, а други получават повече. Тази дискусия обаче не трябва да се води така, както се води дискусия за салдото по една сметка, защото Европейския съюз представлява една добавена стойност и решава повече проблеми, отколкото могат да се решат на национално равнище. Мисля, че сред страните членки се води дискусия в едно доста приповдигнато настроение, с доста, с доста приповдигнат тон. И това е много неудачно в времена като днешното. А, не бива обаче да изпадаме в ситуация на играта Микадо, т.е. този, който първи мръдне да загуби. Съгласен съм с колежката а, а, Сидония, че а, дискусията за а, връщаните средства е излишна. Това са огромни финансови потоци. А, в а, тази дискусия изхождаме от а, стоеността на 1% от БВП. Със сигурност обаче трябва да имаме граници, в които да се движим, граници, под които да не спадаме, граници, които да не надвишаваме. В рамките на тези граници трябва да се разговаря с страните членки. Ако се намали бюджета с 200 милиарда или ако се замрази бюджета, това вече няма да говорим за 1%. Въпросът е по какъв начин ние заедно с страните членки да стигнем до някакво разумно решение. Казвал съм това и друг път, но според мен върнатите средства, за които става дума, а, могат да останат в европейския бюджет и да бъдат прехвърлени в бюджета за следващата година. По такъв начин ще имаме по-голяма сигурност на полуто. По този начин ще можем да поемем а, и нашата отговорност, защото по този начин ще натрупваме средства а, и няма да трябва да водим дискусии, каквито водим за Галилео или за Итра и така нататък. Аз лично намирам тази опция за много интересна. Можем да се споразумеем и за някаква горна граница а, и да сложим граница на това а, държан на един на друг в шах. Може би съм наивен да смятам, че това е възможно, но това предлагам. Мисля, че трябва да сме в състояние да направим крачка към позицията на страните членки. Те от тяхна страна обаче също трябва да са готови да се приближат към нашата позиция. Ако тази помирителна процедура за многодишната финансова рамка се провали, ще пострадат страните членки, ще пострадат онези, които зависят от плащанията, които постъпват от Европейския съюз. Да, ние можем да направим нещата удобни е, за нас и да кажем, ние сме последната инстанция, трябва да се съобразите с нас. Смятам, че трябва да апелираме към страните членки те да поемат своята отговорност прямо техните граждани. Тази отговорност не се изразява в това колко пари ще им бъдат отпуснати в рамките на многогодишната финансова рамка, а в това колко проекти ще могат да бъдат финансирани от европейския бюджет, както от малки и средни предприятия, така и от други засегнати. Аз мятам, че в настоящата економическа ситуация точно това имат нужда страните членки, а не от дискусия за това, това на къде да изместим запетаята. Дерек Вон има думата. Yeah. Благодаря, господин председател. След гласуването в Камерата на общините миналата седмица се чувствам почти виновен. И ми е неудобно да участвам в този дебат. Но нека за, в своя защита да кажа, че аз съм уелсец и Уелс има по-различно мнение за европейския бюджет, особено при стимулирането на създаване на работни места и така нататък. Ние определено бихме подкрепили такива неща, но за съжаление ние обаче нямаме думата. Ние трябва да подкрепим британското правителство. След гласуването миналата седмица в Камерата на общините, Дейвид Камерон заплаши, че ще използва правото си на вето и е вероятно да го използват. Той заплаши, но според мен това е признак на слабост, защото не може да получи подкрепа с консенсус, не може да получи мандат за преговори и като цяло се проваля. Тъй, че в крайна сметка може и да го използва. Според мен обаче въпросът е какво можем да използваме като козове в преговорите защо се повдига въпросът за намаленията, за отстъпките ако Обединеното кралство а, ще загуби, то определено ще загуби много чрез, подстъпките, чрез отстъпките. Именно за това мисля, че трябва да използваме като кос в преговорите този въпрос. Ако Обединеното кралство иска да запази отстъпките, тогава е, то трябва да направи нещо в замяна. Например, да подкрепи увеличението на европейския бюджет следващия път. Второто, което искам да кажа е Въпросът за базовите стойности. Комисията използва стойностите от 2013, британското правителство използва данните за плащанията от 2011, така че се работи с различни величини. И според мен трябва да се води, водят преговори, за да се стигне до гъвкавост по отношение на това какво е базата мисля, че това ще ни даде малко възможности да маневрираме, малко гъвкавост, когато започнем да преговаряме с Обединеното кралство, а и с другите държави членки трябва да е ясно каква е базата. Тук трябва да постигнем компромис и не бих искал да напуснем преговорите и да изгубим всичко. Така и се опасявах. Искам да кажа два неща. Първо, по отношение на Обединеното кралство и 84-та, в 84-та аз бях член на тази комисия и решението беше взето с большинство, така че трябва да го кажа на Дерек. А вторият въпрос е гласуването. 53 души от моята партия гласуваха и като цяло те предложиха е, да се напусне Съюза. Но лейбаристите предложиха реални съкрещения в бюджета. Какво означава това? Това означава да се лишава обществото от средства и да се унижи министър-председателя. Това може да се реши тази седмица или следващата и да ни кажете къде точно да се реже, защото аз самият не подкрепям такава линия. Няма да навлизаме в вътрешно-политическия дебат на Обединеното кралство. Особено пък дебата между Англия и Уелс. Това звучи доста плашещо за всички нас. Така че, господин Хотън. Eh, Благодаря, господин председател. Бих искал да започна като изразя пълната си подкрепа на господин Камерън и на кипърското председателство. Мисля, че те свършиха прекрасна работа и заслужават да бъдат поздравени. Сметната палата днес публикува доклада си за 2011. Мисля, че вече сте получили екземпляр от него. В този доклад има много интересна информация и тя още веднъж ни показва, че за 2011 година а, разходите не са одобрени. И а, има две интересни констатации. Първо, че а, е много трудно да се е, демонстрира добавената стойност в повечето европейски проекти, а второ, че не е направено никакво усилие за подобряване на ефективността или да се реализират економии по проектите. Така че Сметната палата прави тези заключения за 2011 година, ретроспективно, но нашата комисия е, трябва да каже предварително, преди да се приеме многогодишната финансова рамка, че вниманието трябва да бъде насочено към економиите. Ако успеем да го направим, можем да се надяваме, че Сметната палата не само ще одобрява бюджетите, но и ще докаже и реалните економии. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Много добре съзнавам, че това е комисията по бюджет и нека да кажа, че много внимателно изслушах всичко, което се каза до тук. Освен това, ми прави впечатление разнобоя в Франция ние сме. А, ние много се вълнуваме от формата, а съветът, като че ли с формата, която възприема в този а, дебат, а, показва едно пренебрежение. Мисля, че ние се връщаме в бъдещето в известен смисъл. Тоест, виждали сме тези неща и преди. Господин председателя, както винаги, направи прекрасно въведение, като каза, че гласуването на бюджета е най-високо политическия акт на парламента. Тук ние изпълняваме функциите си. Е, говорим за гъвкавост на бюджета и така нататък. Аз съм съгласен с казаното по отношение на собствените средства, е, защитаването на е, нивата и така нататък. Това обаче, според мен, не е същината на дебата. Защото в крайна сметка ние обсъждаме тези шизофренични решения на съвета. Това е една раздвоена личност, според мен, и тя трудно разбира реалностите. Знаем, че шизофрениците са много голям проблем за околните със своето поведение. Така че съветът говори за повече Европа, водят се разговори, по е, е, общия вътрешен пазар и така нататък. Но, от друга страна, ние съкръщаваме бюджета. В крайна сметка интеграцията обаче се извършва чрез бюджета. Така че, според мен, държавите членки използват европейския бюджет, за да направят корекции в националните си бюджети по перо, селско стопанство, езия и така нататък. Но като че ли всеки е, има позиция за европейския бюджет, която да му позволява да се нагоди. Но като говорим за политика, политиката в държавите членки, е, се използва, използва Европейския съюз за вътрешно-политически цели. В някои случаи това е жертвения гнец, в други случаи е и извинение за някои неща, но няма ясна политическа визия. Така че в заключение, господин председател, съгласен съм с повечето тревоги, които бяха споделени тук, но считам, че парламентът трябва да организира един политически дебат по политическото и бюджетно бъдеще на Европа. Не бива да оставаме само съвета, който да се изказва за бъдещето на Европа, а в последствие да, предприемем, да приемаме по-различна позиция, когато става дума за бюджета. Мисля, че бюджетната комисия има притеснения, които са от технически и управленски характер, когато става дума за бюджета. И ние трябва да обясним на всички институции колко необходимо е едно политическо обсъждане. Благодаря, Доминик. Я, Яна Убрихт. Господин председател, ще задам въпрос, свързан с тактиката на нашите преговарящи. И моят въпрос към Рейма ще бъде как в каква ситуация ще изпаднем ние като парламент, ако съветът се съгласи с а, позицията за многогодишната финансова рамка, докато нашата позиция е несъгласие. Какво ще правим? Задавам един политически, дипломатически, ако искате, въпрос, кое ще бъде по-добре за нас в дългосрочна перспектива. И второ, може и да съм пропуснал нещо, но не разбирам какво имаме предвид, когато казваме, че не е необходимо да приемем многогодишната финансова рамка, защото можем да заобиколим някои от правните изисквания. Правните изисквания в едно 112, член 112 обаче са повече от ясни. Ние можем да удължим съществуващите прилагани в момента регламента, но това не е реална альтернатива. Това са по-скоро теоретични а, е, виждания и те нямат нищо общо с реалността. Така че, възможно ли е да нямаме многогодишна финансова рамка, да имаме годишни политики, защото като цяло се счита, че това не е възможно. А това са два елемента, които са много важни, за да можем да водим преговорите. Благодаря, председателя. Ще отговоря на двата въпроса, които бяха поставени преди да говоря от своя име. Първо, дали трябва да отговорим на въпросите в открито заседание. Не зная до каква степен сте а, готови да го направите, докъде сте готови да стигнете. Второ, да, можем да изчакаме една година, дори две, за да се стигне до споразумение по многогодишната финансова рамка. Като правно упражнение комисията съобщи това на председателя Шулц, това е отговора на правната служба, но в, трябва да кажем, че и в миналото е правено това. Ако съветът, независимо от позицията на парламента, не успее да стигне до споразумение преди края на 2012 година, съветът като правило ще се разпусне и ще продължи преговорите през 2013. Това е свързано с сроковете за провеждане на избори в различните държави членки. В момента не сме в това положение, правим всичко, което е по силите ни, за да постигнем политическо споразумение. Ако е възможно, бихме искали това да стане на срещата през ноември или евентуално през декември. Трябва обаче да сме подготвени за такава ситуация, а тя трябва да се, не трябва да се разглежда като катастрофа. Просто трябва да приемем, че е възможно и да няма а, споразумение. И няколко лични бележки. Прави ми впечатление, че поне до сега държавните и правителствени ръководители разглеждат Европейския а, съюз, а, Европейския бюджет, извинете, е, като въпрос, който не е особено важен. Не виждат къде е техния интерес. Освен това, той им създава проблеми е, в националните бюджети, тъй като нашите ресурси също са свързани с националните бюджети. Той се, нашия бюджет се финансира от там. Освен това, въпросът се разглежда като нещо строго техническо. В крайна сметка за тях европейския бюджет е някакъв някакъв остатък от миналото. Бюджетът е замразен с, на 1% от брутния вътрешен продукт вече в продължение на няколко години. И както вече казах в пленарна зала, най-трудно Колкото по-трудни са преговорите, колкото повече са седящите около масата за преговори, толкова по-лесно е да продължим да правим това, което сме правили в предходните години. Защото поне се знае, че това се приема от всички. И всички продължават да работят както са го правили и до сега. Така че резултатът от тези преговори ще бъде да се запазят същите нива, същото разпределение, същото изпълнение на бюджета, както и в миналото. Това би било естествената реакция. Нека също така да ви кажа, че както много от вас вече споменаха, всеки от държавните или правителствени ръководители превръща бюджета в национален въпрос. Всеки от тях се опитва, като се върне в къщи, да каже опит, успях нашите приоритети да бъдат защитени и Примерно, ако нашите приоритети са в селското стопанство или кохезионната политика, успях да защита позициите. Ако продължим обаче да работим по този начин, през 2020 година Европа ще се окаже е, с бюджет, който е разработен за 90-те години на миналия век и което и това ще бъде провал за всички. Така че първото нещо, което трябва да се опитаме да направим е да накараме държавните и правителствени ръководители да разберат, че това е важен въпрос. Не е само главоболие, а че в крайна сметка всички ние трябва да положим усилия, за да вървим напред. Трябва да се използва европейския бюджет, за да се финансират съответните функционални политики. Господин Райт беше прав, като каза, че Сметната палата е установила, че бюджетът не се освоява достатъчно ефективно. Това е вярно. Има програми, по които е така, но има и програми по Лисабонския договор, за които все още няма средства. Така че всичко е свързано с конкурентоспособност и иновация, в крайна сметка. Ужасно е да се види, че кипърското председателство предлага най-големите урязвания в предложението на комисията да бъдат по едно А. Това като цяло противоречи на идеята ни да се подготвим за бъдещето. Втората бележка от моя страна. Струва ми се, че поне до сега в отношенията ни с съвета и с медиите по този въпрос Европейският парламент не се приема като един от основните играчи. Никога не съм твърдял, че Европейския парламент ще трябва да приеме бюджета, а всички държави и членки трябва да слушат какво ще каже парламента. Но медиите отразяват позициите на правителствата, които имат най-голямо влияние или съответно държавни и правителствени ръководители, които участват в съвета. Държави членки, които бяха споменати днес, идват на заседание в съвета с позиции, които са твърде противоречиви. Тъй като от една страна държавните и правителствени ръководители казват, че трябва да се намали европейския бюджет. Не е достатъчно той да бъде замразен. От друга страна обаче те твърдат, че до 2015 година те ще предоговорят позициите на своята страна в рамките на Европейския съюз. Това обаче не е реалност, това е някакъв блъв и трябва да го кажем съвсем ясно. От една страна никак не ми се иска да трябва да решаваме кой ще трябва да излезе от клуба след година-две. Но от друга страна клубът намалява финансовите ресурси и това човек не може да го каже, ако участва в преговорите. Ако искаме да останем в клуба до 2020 година, не можем да говорим така. Аз лично считам, че тази позиция, която възприема един от важните членове на Съюза, изисква Европейския парламент да а, вземе също съответната позиция, т.е. да заеме позиция, която е диаметрално противоположна на споменатата. Казах, разбрах го, когато участвах в достранните срещи с съвета. Всички в съвета са много впечатлени от изключително негативната позиция на някои от основните играчи. И всички се опитват да избегнат ветото. Ако продължаваме обаче да работим по този начин, в 2020 година ще се окажем с един бюджет, чието ниво е прието с а, подкрепата на държава членка, която през 2020 година вече няма да е член. Може и да преувеличавам малко, но няма да споменавам а, имена тук министър-председателят и правителството нямат реални намерения да излезат от Европейския съюз. Това е ясно. Добре, ще си го отбележа. Е, си la négociation се passe, си le cœur de la... Това, което става ясно е, че ако самата същност на преговорите се определя от държавите, които предлагат по-добро разходване на средства, минус 100, и страни, които застават зад минус 200, остават тези, които застъпват тезата за минус 50. Ако отговорът, който дадем, не е мощен, ако Европейският парламент не може да заеме твърда позиция чрез гласуване, той също може да наложи вето, като всяка държава членка. И ако не отправим такава заплаха недвусмислено, резултатите биха били твърде разочароващи. Оттеглям прибързаното заключение, което направих за намеренията на неназовани страни, но е необходимо да има баланс в преговорите и смятам, че моята оценка е вярна. Числата, както казах, трябва да бъдат подложени на преоценка, за да знаем какви са базовите стойности. От самото начало ние работим въз основа на числата, предоставени от комисията от 2011 година – очевидно трябва да продължим да ползваме тази база. Освен това, трябва да има ясно разграничение, и тук нещо не ми е ясно, между емоциите и реалния бюджет. Ние преговаряме чрез емоции. 2014-2020 година. Това съобще, въобще не означава, че така ще изглеждат реалните разходи. И затова настоявам съвършенно ясно от самото начало на преговорите, и това е важно, знам, че отнема време, но председателят Шулц трябва да съвършенно ясно да каже в началото на заседанието на съвета как стоят нещата с правното основание. Европейският парламент не може да се съгласи с текст, който изпреварва събитията и вземането на решенията, които са въпрос на съвместно вземане на решения. Това е политическо оръжие, с което разполагаме и тактическа аргументация. Не бива да се отказваме и не бива да приемаме решения, взети от държавни глави, при положение, че те нямат правно основание за това. Що се отнася до размера на самия бюджет? Не бива да забравяме, че сме попаднали в ситуация. Всъщност ще перифразирам. Имаме разминаване в становищата. Тук имам предвид британското становищата това разменаване съставлява 5 хилядни от БВП. Ето за това иде реч. Би ли било мъдро за правителствата да обявят институционални войни за 5 хилядни? Имаме механизми в Европа, възлизащи на милиарди. И когато се извършва намеса в банковия сектор, в автомобилостроението се разходват десетки милиарди. Едва ли трябва да се чувстваме засрамени, че заставаме зад едни разумни числа, като знаем, че различията възлизат на пренебрежими суми. Има страни, които настояват за замразяване, като се аргументират с това, че Европа трябва да служи за пример. Или поне усилията, които държавите членки предприемат, да са относими към това, което се предприема в Европейския съюз. Приемаме тази логика, приехме по отношение на бюджетите за 2011 и 2012. В момента преговаряме, за да можем да прилагаме договореното към бюджета за 2013. Но нито едно от правителствата, които заявяват това, не обявяват, че ще замързят националните бюджети за срок от 10 години, а това изискват от нас. До 2020 година да замразим бюджетите. Няма правителство, което да е поело такъв ангажимент. И ние много добре знаем какво ще се случи с това правителство, ако поеме такъв ангажимент по време и какъв би бил изхода от следващите избори. Презумцията е, че 2014-2015 година положението около бюджета ще е балансирано, ще е нормално и можем да се върнем към традиционните економически и финансови цикли – 2010-2020 можем да очакваме промени в размера на задълженията – и предложенията на комисията, като имаме предвид, че националните вноски са определени. Не можем да имам увеличение през първото полугодие, но през второто това би могло да стане. Ето ви допълнителна аргументация, която би ни позволила да търсим нови източници на собствени средства. А що се отнася до тези собствени средства? Като че ли бихме клин в позицията и трябва да продължим в тази а, позиция, тъй като можем да разчитаме и на съответните отстъпки. тези държави, които имат такива отстъпки, ще се борят да ги съхранят. Разбираемо, позиция на британското правителство. Обаче, също толкова ясно е, че онези държави, които плащат прекомерно много от националното богатство, за да получат тези отстъпки, ще искат някакви изменения. Няма никакво съмнение, че тази система ще бъде видоизменена и промените, които ще бъдат внесени, няма да предвиждат а, премахване на тези отстъпки или ограничаването им. Най-вероятно те да бъдат осигурени предоставяне на всички нетни вносители. И тук и да е ред на целия този въпрос за корекции на механизма. Европейският бюджет ще се нуждае от собствени средства и затова аз поделям песимизма на Жон Люк който е заел мястото на Ивайло. И трябва да се обърне внимание на приходите по време на преговорите, за да не се окаже, че някои държави членки не могат да се обоснуват пред собствените данокоплаци за вноските в бюджета на Европейския съюз и за отстъпките на британците, австрийците и т.н. На последно място няколко думи за тактиката. Очевидно трябва да се обосноваваме не на такова публично заседание, но трябва да сме наясно как ще преговарят държавите членки държава членка, която има 6 приоритета, няма да защитава всеки един от тях еднозначно. Ще направи преглед на приоритетите на другите. Следователно, сред 27-те държави членки има ярки защитници на кохезията по тази глава са предвидени определени средства и други държави могат да се присъединят към отбора и да се борят за собствените си приоритети, пък които са по-маловажни за другите държави членки. В момента, в който имаме ясна представа за позициите на различните държави членки, ще можем да възприемем тактика и ще определим кое ще бъде острието ни. И ще решим, ще ползваме ли тежката артилерия или кавалерията. Трябва да имаме приблизително ясна представа. Е, за сега картината е само в основни штрихи очертана. Но когато дойде моментът, трябва да сме в състояние да си определим приоритетните области. Раймар. Съвсем накратко, господин председател. Мисля, че що се отнася до бюджетната дисциплина, по принцип а, а, ние сме доста дисциплинирани и не трябва да се страхуваме от сравнението. А, разгледах спазването на горните граници от 1990 до сега. Разгледах горните граници в многодишните финансови рамки от 1990 до сега с планираните плащания, действително извършените плащания. Въпреки, че поехме цялата финансова тежест на разширяването на Европейския съюз, бюджета на Европейския съюз нарасна много малко в сравнение с нарастването на държавните бюджети с 1,1-1,2%. Мисля, че през последните години, въпреки, че съюзът стана по-голям, а, плащанията са нараснали с около 1%. Не трябва да се опрекваме в лоша бюджетна дисциплина. Още един а, а, въпрос. А, ние сме жертва на собствените си процедури по отношение на декларацията за надежност. Искам да ви напомня едно а, изречение, казано от господин фон Вейдел, бивш председател на Германската сметна а, на палата. Той каза на едно мероприятие тук в Брюксел следното. Ако държавите членки бъдат подложени на същата процедура, на каквато сме подложени ние Сметната палата по отношение на европейския бюджет, държавите няма да получат такава декларация за а, надежност. Аз смятам, че правилата за така наречения better spending, за по-добро разходване а, на средствата са важни, но трябва в детайл да се огледа какво е възможно да се направи направи. Второ, въпроса за гъвкавостта. Нарочно говорих за всеобхватна гъвкавост. Сидония каза, че е, маржовете в бюджета се стесняват с надеждата, че е, е, по този начин ще упростим процедурите. Да, това е вярно, но въпросът за всеобхватната гъвкавост включва въпроса не само за гъвкавостта по отношение на досега а, извършеното, а и оставането на приоритети и съответно а, а, разпределянето на средствата. Юта с право каза, че е, средствата за, за администрация а, е, а, е, не трябва да се опосредстват от някакви други разпоредби, които да ни забраняват да преговаряме за тях. Ян Уйбрехт зададе дипломатически дипломатическия и политическия въпрос. Е, какво ще правим, ако съвета намери решение или не намери решение? Коя ситуация ще бъде по-добра за нас? Ами зависи. А, в самото начало ще кажа, че въпрос за правното основание Спомням си а, е, а, е, при разработката на инструмента за храните през 2007-2008 година, оценките дадени от правната служба бяха а, е, различни. Има доказателства за това. Никой не може да ми противоречи, имам доказателства. Този въпрос тогава трябваше да се реши по политически начин. Договора и ясно казва какво става, ако се провалят е, преговорите, а именно спазват се горните граници е, е, за 2013 година, докато се намери решение. И има механизъм, с който да се постигне това решение. За момента не виждам съвета да дава решаващ е, или значителен принос за решаване на ситуацията, в която сме изпаднали. Ако обаче трябва да работим с други числа, не с тези предложени от комисията и комисията Шура, просто числата ще бъдат различни. Независимо от това, могат да се водят преговори за правното основание и да се прави това, което е необходимо. Може би в някои категории по-лесно, отколкото в други, но ако срещнем трудности, никой не ни пречи а, да се договорим за удължаване на правните основания там, където не е възможно да а, е, вземем решение по друг начин. Има достатъчно примери от историята на Европейския съюз, където са били намирани творчески решения а, е, под е, натиска на обстоятелствата. Мисля, че през следващите дни трябва да се занимаем с следните сценарии, сценарии във връзка с това, което каза Ян Убрих. Ако приемем, че съвета не се съобрази с това, което ние предлагаме, какво ще стане? съвета през декември вече е, е заед с други важни е, е, теми. Тогава трябва да чакаме ирландското е, председателство. Или пък, както каза Ален, през есента на 2013 да почнем от начало. Е, тогава ще имаме проблем с правното основание от 2014 година нататък. И тогава се питаме а, е, дали можем да кажем а, следното. След като положението продължава да бъде толкова неясно, дали не трябва да говорим за рол рол-овър? Всяка година ли обаче трябва да го правим или не е по-добре да го направим за 2-3 години? Има една резолюция от март-април на парламента 2009 година, където аз съм докладчик и там се казват неща, отиващи в подобна посока. С това искам да кажа, че Имаме варианти, имаме отговори на, на повечето сценарии, които могат да настъпят. Към днешна дата не може да преценим какво ще стане е, в съвета. Хелга цитира една статия от Франкфурта Алгемайне. Ние с Ивайло сме на едно и също мнение и ние се стремим към разумно решение, което взима в достатъчна степен предвид приоритетите на парламента. А ако страните членки обаче казват ми, нека да се провали процедурите, тогава а, ще преминем към 12-та част на бюджета. Ми, ами желая им а, късмет и ще видим до кога ще издържат страните членки. А, аз очаквам някои страни членки, които са изпратили вече искания за плащане е, към комисията и тези искания ще играят роля в коригиращите бюджети, е, трябва да надигнат глас, за да отговорим на настъпилата правна и да отговорят на настъпилата правна ситуация, а не да се крият е, зад парламента и да го оставят да свършим мръсната работа мисля, че е, страните членки трябва да проявят малко повече смелост и малко повече е, откритост. Не, ако приемем, че съвета успее да ни направи някакво предложение, трябва да видим а, е, а, как ще продължим да да процедираме. Е, ще изпаднем ли в ситуацията Хайнун? Ще успеем ли да постигнем е, подобрения или пък ще трябва да водим преговори след срещата на върха на съвета? Защото едно е ясно. Е, независимо от това как ще участва парламента, трябва да се обработят голям обем текстове и за това ще бъде необходимо много време. След срещата на върха през 2005 през декември е, парламент е, отхвърли решението през януари и при австрийско, е, австрийско председателство след споразумението в 4 часа трябваше да се договорим за пренаписване на текстовете и за това ни беше необходим цял месец. Тоест трябва да се занимаем с въпроса къде минават границите на парламента. Дали предложението, което ще дойде от съвета, ще бъде достатъчно и, и в достатъчна степен ще се съобразява с нашите приоритети. Ако това е така, ще има последващи преговори. Ако предложението не е такова, и нямаме възможност за продължаване на преговорите, просто трябва да кажем, ние бяхме до тук. И това е въпроса, с който трябва да се занимае не само нашата комисия, но и политическите груси. Е, всички, трябва, всички трябва да разгледат тези опции а, и а, да видим какво ще правим. Благодаря. Très bien. Bon, merci, mes chers collègues. Благодаря, скъпи колеги изключително важна размяна на мнение. Предлагам да приключим с тази точка и да преминем сега към гласуването, тъй като времето ни притиска. Ще започнем с доклад по точка 9. Това е всъщност доклада на Ричард Ашвард, който бе в залата по-рано, в момента го няма. Може би трябва да бъде уведомен. Става дума за Херкулес 3. Ричард Ашвард, известен като Херкулес 3. Можем ли да гласуваме? Като че ли никой не е готов? Някой се опитва да си пусне билета за метрото вместо картата. Тези, които напускат залата, моля да пазят тишина. Готови ли сте всички с писъците за гласуване? напред. Гласуваме по девета точка доклада на Ричард Ашвард, след това този на Юта, което е номер 19. Можем ли да започнем? Гласуваме доклада на Ричард Ашвард. Изменение 15 на Гресле. Да, против, въздържали се един въздържал се. Приема се 16 за, против, един против, въздържали се, приема се 8. 8, 9 и 10 можем ли да гласуваме съвместно? Не. По 8 гласуваме за, против, въздържали се, приема се 9 за, против. Шестима. Въздържали се. Приема се. Мнозинството е различно. 10 за. Против. Голямо мнозинство. Въздържали се. Отпада. Сега трите на Ингеборг заедно не можем да ги гласуваме. За, против, въздържали се, приема се 17-то, 18-то изменение за, против, един въздържал се, не, двама въздържали се, приема се 19-то, същите автори за, против, деветима против, въздържали се, приема се. 11 то изменение на докладчика за петима против мнозинство, въздържали се, приема се. Не, отпада. Поправя се водещия. 20 и 21 изменение. 21 е оттеглено. Гласуваме 20-то изменение за против. Трима против. Въздържали се. Приема се. 22. Доклад на Гресле. За против. Въздържали се. Приема се. Изменение 23 отпада. 25 -то. втората подточка отпада. Не, не пада. Свързана е с 23-та точка, но 23-то отпадна. 25 за, против. Единайсет въздържали се, мнозинството е за, малко мнозинство, Изменение 12 на докладчика отпада. 24-то е хванато от 12-то. 12-то отпадна. За. Против. Мнозинството е за, въздържали се, приема се. 26-то на Йенс Гайер за, против, въздържали се, приема се. 27 на Ингевър Гресле, за, против, въздържали се, приема се. 28 на Йенс Гайер, за, против, въздържали се, приема се. Преамбюла. Можем ли да гласуваме всички изменения? Анблок. Много ви е тънък подхода. Второ изменение за, против, въз, един против, въздържали се, приема се. Трето за, против, въздържали се, приема се. Минимално мнозинство. Четвърто за, против, приема се. Пето за, против, въздържали се. Приема се с единодушие. Шесто за, против, въздържали се. Отпада. И изменение 14 съвместимо, но 6 отпадна, така че тук за, против, въздържали се, приема се. Седмо изменение на докладчика за против. Смятам, че трябва да гласуваме електронно. Проверка на гласуването на седмо изменение. Alors, euh, donc on va d'abord compter les votes électroniques, puis vous me direz les votes manuels. Ще преброим гласовете. 11 за, 13 против. Някои, които не са гласували с карти, има. Кои са за? Двама в плюс, 13 за. Сега кои са против? 4 има. Следователно, наистина отпада. Няма да го сваряваме още веднъж. Изменението отпадна. Седмо изменение. Проекто резолюцията. Изменение първо на докладчика за против въздържали се. Приема се. 13-то изменение на Янсгайер съместимо за против въздържали се също се приема. Сега окончателно гласуване. Кой е за, против, въздържали се. Един въздържал се, двама против, прият е този доклад. Всички са за, с изключение на двамата, които гласуваха против. Регламента за банковия орган. Имаме докладчик добре известен. Юта Халк за, против, въздържали се, приема се. Можем ли да гласуваме анблок е, трите изменения? Кой е за? Против? Въздържали се? Двама въздържали се? И окончателно гласуване сега. За? Против? Двама против? Въздържали се? Един. Всички други са за. прияте доклада. Поздравяваме докладчика. И сега трябва да се спрем на въпроса за трансферите. Точка 20. Бюджета за 2012, раздел комисия. Нищо не предлага Франческа, която е докладчик. 21. Доклад докладчикът за другите раздели за 2012 не присъства. Затова съвсем накратко ще направя представене вместо него. Най-напред сметната палата. Имаме няколко изменения. 5, 6, 7, 8, те са с цел информация. И тъй като те са само за информация, не сме достигнали прага на компетенциите. Можем да отправим възражения, ако не сме съгласни. В такива случаи бихме могли да внесем възражение по член 22. Няма такова нещо. И за това предлагам да не възразяваме за трансферите за Европейската сметна палата. Съгласни сте? Подобно е положението и с Комитета на регионите. доколкото разбирам. Тук имаме няколко искания за трансфери. Докладчикът предлага да не възразяваме, затова нека се съгласим с това предложение и ще отбележим, че нямаме възражения. Подобно е и положението с трансферите. за економическия и социален комитет. И НФ8. Няма го в Коби Нюс, но разполагате с него. Искането е в рамките на нормалните искания. Докладчика не предлага да се възразява. Ако нямате нищо против, няма да имаме възражения. И трансфера за парламента. Всъщност са две искания. Първото е 8. Става дума за дума на европейската история крайните срокове 6 декември. Това е доста деликатен въпрос за бюджетната комисия. Предлагам решението по този трансфер да бъде разсрочено до следващото заседание преди 6 декември, за да може самия докладчик да представи проблематиката. Съгласни ли сте? Аз не съм го разглеждал. Току-що ми бе казано, че докладчика няма да присъства днес. И ако тези искания не са проблемни, то предлагам бързо да действаме. Обаче в този случай можем да изчакаме до 6 декември и можем да имаме заседание на комисията следващата седмица, тъй като това е факт, ще го направим тогава. Освен това, мисля, че разполагате с, с разпространен вчера вечерта документ, за това е публикуван и в Коби Ньюс. Става дума за спешен трансфер за парламента. Имаше критика за службите, които ни уведомиха в последния момент. Това е необходим трансфер за възстановяване на пътните разходи на депутатите. Това е приложимо преди изтичане на годината. Докладчикът е за това да дадем зелена улица. Искам да припомня тук на колегите, че в тази годишния бюджет имаме 15% в резерва, т.е. около 20 милиона евро и това искане е всъщност за освобождаване на сума от този резерв 10 милиона. Ние предвидихме този резерв, от който да бъдат разходвани средства, ако могат да се реализират някои економии и технически погледното, ние още не сме получили тези средства и не знам как можем да реализираме 5% економии, като не сме получили още отчетите. Искането постъпи днес много късно, за това, ако може да отложим това гласуване, трябва да вземем решение, но искам да попитам колко спешно е това решение. Alors, euh, notre... Нашият докладчик Дерек зададе един прагматичен въпрос. Имаме ли представител на администрацията, който да отговори на въпроса? Имате думата. Благодаря, господин председателю. Да, действително Създалото се положение се дължи на факта, че имаме 15% от ангажираните средства, които са пренесени в резерва. Трябва внимателно да се изчислят в край на годината и 5% економии трябва да се одобрят от бюрото, могат да бъдат освободени 2013. Част от тези 5% са всъщност необходими за бюджетната година и покриване на разходите, пътните разходи на депутатите. Имаме проблем с един от бюджетните редове, тъй като депутатите могат да представят поддържащите обос... документи до 30 октомври N плюс 1. И в момента има много такива документи, които постъпват и нямаше достатъчно средства, които да са пренесени в следващата година, за да можем да покрием разходите на депутатите, пътуванията до съответните избирателни райони. Това са още 4000 евро, които всеки депутат има на разположение. и слушателят за авансовите плащания има този проблем с покриване на пътните разходи. Ако правилно съм разбрал въпроса на Дерек Вон е дали трябва, е задължително да вземем решение днес или да изчакаме следващата седмица. Действително, за да можем да продължим с плащанията, трябва да имаме покритие в бюджета по бюджетен ред 1005, който в момента е изчерпан. Ако има такова покритие в бюджета за една седмица, то тогава ще можем да възстановим пътните разходи на депутатите до техните избирателни райони, а в момента постъпват тези искания. Госпожи и господа, нека бъда откровен, казва председателя. Ако става дума за това да пречим на колегите да бъдат възстановени пътните им разходи до края на годината, това е деликатен въпрос. Ако говорим само за една седмица, аз казвам, нека отложим решението за исканията за трансфер до следващата седмица. Решихме проблема. Благодаря. Дерек удовлетворен си. Добре, ясно, няма да получим средствата утре. Bien. Bon, non, je... Oui, Откровено казано, смятам, че вие като председател на комисията трябва да информирате съответните служители, че не е добре да се направи предложение за такова е, плащане в момент, в който става дума за един е, много деликатен от политическа гледна точка резерв. Е, тук за това става дума. Да очаквате от нас да вдигнем тази резерва, след като ни казвате всичко в последния момент, има само няколко минути, не съм съгласен. Това не е приемливо. Още по-малко приемливо председателя е, че в момента ни се поставя ултиматум. И депутатите сами са поели разходите. Господин Хотърн, съгласен ли сте с този доклад. Една кратка бележка. Надявах се, че ще стане дума за пътните разходи до Страсбург. Това беше първоначалното намерение. Но, както разбирам, не става въпрос за това. Идеално. Благодаря ви, господин Халтън. Благодаря ви за това, че отворихте котията на Пандора в 6 часа вечерта. Има една последна точка, която искам да обсъдим днес. 23-та. Ингия обаче не е тук. Но това е за ваша информация, представена от комисията. Става дума за делегирани актове. Bien. Donc euh, le point 23 est pour votre information. Voilà. Euh, les... Това е точка за информация, но ще я оставим. Другите точки се отлагат за следващата седмица. Съжалявам и се извинявам на докладчиците. В този час, 6 часа, закривам заседанието. Ще помоля координаторите и техните асистенти да останат в залата за още един час. Благодаря ви за няколко минути. Закриваме заседанието.